Председателката, уважаеми колеги, добре дошли. Продължаваме работа. Добро утро. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Днес от 10 часа нататък предстои да гласуваме. Разполагате с проекта на дневен ред. Не съм внесени искания за изменения. Точка 2. В бюлетина на комисията ни е посочен езиковият ни режим за днес. Както обикновено, заседанието ще се излъчва на живо по интернет. Моля всички колеги да си донесат картите за гласуване, за да пристъпим към гласуване в 10 часа. Точка трета от дневния ред представяне на препоръките на съвета от румънското председателство на съвета за освобождаването от отговорност за 2017. Добре дошла на госпожа Ломинита Одибеско, посланник. Казахте, че е била много напрегната работата ви казахте, че в 4 часа сутринта сте излязла от парламента. Много ефикасно работи румънското председателство, когато става дума за приключване на работа. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Давам ви веднага думата. Добро утро, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми представители на комисията, госпожи и господа. За мен е чест да се изкажа днес пред вашата комисия, за да ви представя препоръките на съвета за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на комисията за 2017, съгласно член 319 от договора. Съветът отдава голямо значение на процедурата по освобождаване от отговорност. Важно е европейските средства да се изразходват според правилата и разходите да са в съзвучие с принципите на доброто финансово управление. Съветът ЕКОФИН прие препоръки за освобождаване от отговорност на комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 на 12 февруари. Съветът прие също така и препоръки за освобождаване от отговорност за децентрализираните агенции, изпълнителните агенции и съвместните предприятия. В препоръките си съветът изтъква редица елементи, които според него трябва да са обект на последващи действия и трябва да бъдат реализирани от всички действащи лица без отлагане. От една страна съветът приетства факта, че за втори пореден път Сметната палата излиза с аудиторско становище без резерви за редовността и законосъобразността на плащанията. Освен това съветът приветства и постепенното намаляване на общия прогнозен процент на грешки, установено от, съвета през, от палатата извинете, през изминалите години. Съветът обаче отбелязва със съжаление, че общият прогнозен процент на грешки за 2017 за плащанията в размер от 2,4% е над прага от 2%. Поради това съветът отново изтъква, че трябва да се подобри системата на финансово управление – както и да се подобрят действията по отношение на прогнозния процент на грешки във всички области на политика. Тази година съветът отбелязва, че размерът на разходите през 2017 година е свързан и с това, че се реализира многогодишната финансова рамка, както и че е въведена обща система за гарантиране на точността и достоверността. Общият процент на грешки за плащанията през изминалите две години е намалял през 2017 година за четвърта поредна година. Държавите членки и комисията са подобрили системите си за управление и контрол. Трябва да се продължи с тези положителни действия. Разбира се, има още какво да се направи във връзка с съществения процент на грешки. Той е свързан най-вече с плащанията на базата на възстановяване на разходи. Правилата тук продължават да са, да са сложни, както за компетентните органи, така и за бенефициентите. Нормативната уредба трябва да се опрости, да е по-прозрачна и по-предвидима, за да бъде и ефективно и уместно управлението на европейските фондове. Съветът изисква от комисията да продължи с действията за опростяване, по които се започна в рамките на програмата Хоризонт 2020. Изисква също така от комисията да продължи активните си действия по плановете за изпълнение в рамките на ОСП. Съветът отбелязва и препоръките на палатата за упростяването, както и препоръките и за рационализиране на стратегическите рамки за изпълнение на европейския бюджет. Тук става дума за това да се постигат резултати по бюджета с оглед постигането на целите на Съюза. Европейските данакоплаци трябва да са сигурни, че не само не се пилеят техните средства, но и че чрез финансирането по европейския бюджет се постига действително добавена стойност за тях. Затова и съветът подкрепя препоръката на палатата да се рационализират показателите за изпълнението по европейския бюджет както и да се съгласуват общите цели на високо равнище с по-конкретните цели по отделни програми и политики. Така ще има повече отчетност по отношение на резултатите, ще има и яснота и прозрачност за заинтересованите страни. По-силният акцент върху измерването на резултатите обаче трябва да върви ръка за ръка и с годишните доклади на Сметната палата. Тя трябва да излиза с прогнозен процент на грешки за всички области на разходи по настоящата и последващата МФР. Това е особено важно по функция 3 сигурност и гражданство и функция 4 глобална Европа. Тук разходите придобиват все по-голяма политическа значимост. А що се отнася до управлението на бюджета и финансите на Съюза, съветът установява някои важни моменти, повод за загриженост. Все още има неизпълнени бюджетни задължения, както и условни пасиви. Съветът изисква от комисията да работи по-ефективно по прогнозните плащания и да изпълни препоръките на палатата за повече информация за състоянието с пасивите и обслужването на финансовите задължения. Това е изключително важно с оглед на прозрачността и предвидимостта на европейското финансиране. Запознах се с вашия проект от доклад за освобождаването от отговорност и с задоволство отбелязвам, че Европейският парламент и съветът като цяло са направили едни и същи констатации и са загрижени във връзка с едни и същи въпроси. Има видими подобрения Компетентните органи в държавите членки, комисията и палатата трябва да продължат добрата си работа и да я доусъвършенстват. Тази година е по-специална, тъй като предстоят европейските избори. Затова и трябва да отправим ясно послание към европейските граждани, които са и нашите данакоплаци, а именно, че европейското финансиране се използва по отговорен и подотчетен начин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо посланник, че изложихте становището на съвета. Има моменти в него, които могат да бъдат дообсъдени тук. Докладчицата има думата, госпожа Яла Сендер. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, добре дошла, е, госпожо посланник. Благодаря ви за това, че ни запознахте с освобождаването от отговорност за бюджета за 2017 година. Аз е, оставам с впечатлението, че решението на съвета съответства в значителна степен на направения от нас анализ. И ние смятаме, че като парламентарна комисия можем да приемем освобождаването от отговорност. Въпреки това обаче, като орган, свързан с бюджета и който е компетентен по освобождаването от отговорност по бюджета на Европейския съюз, ние разгледахме критично, и това е и смисъла на работата ни от години, в сътрудничество с Европейската сметна палата и с държавите членки, там. Ние отправихме критики във връзка с сигурността на бюджета на Европейския съюз, с редовността на неговото изпълнение и е, съобразността е, с законите на изпълнението на този бюджет. Е, съгласни сме с различни законодателни и бюджетни програми, но след това всички тези програми трябва да бъдат използвани положително. Има нещо, което обаче събуди у мен изненада и искам да ви задам въпрос именно по тази точка. Швеция и Нидерландия се отнасят особено критично към разходите. Искам да разбера защо. На какво се дължи тази особеност? Е, не държа да ни съобщавате подробности от обсъждането в съвета. Просто е, кажете на какво се дължи тази позиция. Освен това, е, предвид бъдещето, има нещо, което буди специален интерес у нас. Искам да разбера дали сте съгласна с моето мнение. В края на настоящия законодателен цикъл, в края две години преди периода 2014-2020 година ние изпадаме в парадоксална ситуация. От една страна обсъждаме бюджет за след 2020 година и даже приемаме основните регламенти за следващата многогодишна финансова рамка, но все още е, ни липсва нещо. Комисията и държавите членки не са били толкова взискателни, колкото сме ние. Е, липсва ни е, политическа рамка за бюджета след 2020 година. Мисля, че ние трупаме капитал върху натрупания опит между 2014 и 2020 година, при условие, че трябва да се предвиди по-строг е, бъдещ бюджет. За целта ни трябва обаче политическа и стратегическа основа. Именно това ни липсва днес. Това са е, първите два въпроса, които искам да ви задам. В последствие искам да ни запознаете с позицията на румънското председателство. по бъдещето на политиката по сближаване и по напускането на Обедненото кралство от Европейския съюз. Ако имате да ни кажете нещо, ще ви бъда много благодарна бъдещето на изпълнението на европейския бюджет. Би било жалко, ако конюнктурата, която е много сериозна, признавам това, но ще бъде неприятно, ако има отрицателно бюджетно въздействие. Благодаря. Um, uh, Благодаря ви за коментарите. Благодаря ви за въпросите. От една страна искам да подчертая, че държавите членки, а именно във връзка с Нидерландия и Швеция, имаха предвид, че е, цялостното ниво, което се очаква в сравнение с миналата година, имаме предвид оценката направена от Сметната палата. Да, благодаря във връзка с законосъобразността на балансите, които са били ревизирани. Те изразяват съжаление за това, че Европейската сметна палата не е могла да разработи неквалифицирано становище по бюджета като цяло и че общ третията грешка е над е, допустимите 2%. Те гласуваха срещу препоръката на съвета и Швеция за първ път след много години се въздържа да гласува, защото признава, че усилията направена от е, държавите членки и комисията в тази област, но а, е, процента на грешката е над материално допустимата и 2017 се разглежда като пилотна година във връзка с новата методика за извършване на ревизия, съобразно допустимото грешка в отчитането на разходите. Освен това, периода е по-малко от две години във връзка с цялостния период и се очаква в сравнение с 2017 година грешката през 2018 да нарасне. Както споменах, 2017 е специална година, не само защото е по средата на периода, т.е. на многогодишната финансова рамка, но и защото са внесени промени в рамката за проверки това се отнася в най-голяма степен за политиката по сближаване. Там Сметната палата въведе нов подход. За първ път се проявяват декларациите, представени от държавите членки за настоящия програмен период като цяло всички проверени разходи в най-важните области е значително по-нисък спрямо предходни години. Въпреки това се приветства факта, че очакваното ниво от грешката при плащанията в политиката по сближаване е спаднала за 4 е, поредни години до 3% през 2017 година. Освен това, вие попитахте как е, председателството ще работи по многогодишната финансова рамка, в частност с предложенията за отделни е, отрасли. Мисля, че за румънското председателство е много важно е, да се опита именно по тези отраслови предложения по унези законодателни текстове, е, по които вече имаме мандат за съвета е, да проведем преговори, да се опитаме да постигнем съгласие с парламента, т.е. на практика да имаме гаранции за текста. Е, ние обаче нямаме мандат за преговори и това ще ни даде възможност, след като постигнем съгласие по цифрите, на практика да се постигне съгласие по по-голямата част от текста между трите институции и на практика да е, е, ускорим одобрението с положително въздействие върху изпълнението на бюджета. По политиката по сближаване, мисля, че с нощи започнахме триалога с парламента по много части, по които вече сме получили мандат от съвета и работим усилено и в съвета, за да получим мандат по различни досията, свързани с многогодишната финансова рамка, за да можем да започнем преговори е, под този натиск защото ние разполагаме с ограничени прозорци за преговора с парламента, е, за да е, можем да получим текст по отрасловите предложения. Благодаря. Благодаря. Не се е, лъжим по отношение на предизвикателствата. Давам думата на колегата Петри. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на е, госпожа Добеско за това, че е тук. Е, е, по отношение на. Е, върховенството на закона. Е, естествено, това са много важни е, пера и рубрики в рамките на преговорите за е, МФР. Парламентът съвсем е ясно е определил ключовите си приоритети в това отношение, които не търпят отлагане. Какво ще кажете по това? Да, върховенството на закона Е, е приоритет. Е, имаме е, преговорна котия, но също време имаме и законодателно предложение. На заседанието на съвета по общите въпроси вчера обсъдихме с министрите как точно ще действаме. Обсъдихме и преговорната котия в рамките на съвета проведохме нееднократни обсъждания в работни групи на равнище е, Корепер, на равнище министри, за да подготвим добре дискусията с нашите лидери през декември по тази преговорна котия. Що се отнася до секторните предложения е, относно върховенството на е, закона и МФР, естествено, ние започнахме работа на равнище работна група. Възможно е, може би, да приготвим мандата за съвета по тези важни въпроси. Но естествено, върховенството на закон е част от преговорната котия. Да, много ми харесва термина Негобокс. <laughs> Ето, че научих нещо ново. Много приятна думичка. И така, също имам няколко въпроса. Съвета е подчертал, че поставя така да се каже, ударението върху информационното, информацията и съдържанието е, на е, отчетите. Естествено, тук става дума и за примерите, свързани с определени е, разходни и приходни пера. Е, нещата са продиктовани естествено от желанието да се реализират економии. Ние бихме желали е, да е, има колкото е възможно повече ресурси, които да се отразяват в годишните отчети. Какво е, е отношението на съвета по този въпрос? И още нещо. В Февруари 2019 година е в момента. Говорим за бюджета за календарната 2017 година. Обикновено се движим в ритъма едно по едно, плюс едно би трябвало до края на 2018 година, така да се каже, да сме приключили с процедурата за освобождаване. Естествено, че в съвета имаше редица проблеми. Знаем, че имаше и голямо натоварване на съвета. Много важно е, във всеки случай, от гледна точка на ефективността, да можем да продължим по формулата 1 плюс 1, да не се бавим. Имаме е, гласувания по е, докладите за освобождаване на, от отговорност на комисията и агенциите. Е, имаме предвид това, което ни се съобщава от страна на съвета, но същевременно трябва да знаете, че нямаме възможност сериозно да подготвим нещата във връзка с препоръките на съвета. Нямам нищо против, е, независимо от това, че препоръките са от един от органите, който предстои да бъде освободен от отговорност. И също времено е, е, вие представяте някакви препоръки за освобождаване от отговорност на комисията и на изпълнителните агенции. Но има и други девет европейски институции вие е, не представяте всъщност препоръки за всичките е, институции на Европейския съюз, а само за определена институция. Хубаво е, е съветът да поработи по отношение на всички институции, на всички сфери и да ни представите всичко в пакет, така да се каже. Нека да не ни се чете и да ни се припомня договора, а да се действа съгласно бюджетната процедура. И така, съветът е, трябва да се съобразява е, и в начина по който действа и работи с реалността в Европейския съюз. За мен е изключително важно да има напредък по същество – преди да видим как точно ще се оформи и ще протече процедурата за освобождаване от отговорност в самия съвет. И по отношение на самия съвет нямам нищо против препоръките, но все пак всичко това, което изброих, струва ми се също е важно. Какво ще ни кажете по този въпрос? Um, thank you, uh, thank you very much. Да, благодаря ви. Аз вече казах, че Сметната палата ще продължи с тази много съществена дейност по докладите и най-вече специалните доклади и изчисляването на общия процент на грешка за настоящата и е, МФР и за следващата многогодишна финансова рамка. Това е изключително важно от гледна точка на е, е, функция 3, на функция 4. Ние бихме желали да има разширяване, естествено, на нашите политически възможности за действие тук става дума не само за комисията, но и за централизираните, за изпълнителните агенции, за съвместните предприятия. Препоръки се изготвят, както казах, за всички тези органи на Европейския съюз. Да, благодаря. Жалко е Знаем, че е, не е много лесна и проста задачата на съвета, но също време ние не можем е, да напреднем, е, когато вие се, така да се каже, се, е, трябва да се отклоните от е, правното положение и е, Нямам нищо против да изготвяте препоръки, но тогава да е редно да обхванете всички институции, и Сметната палата, и съда, и по-малките органи на ЕС. Ако след като съвета иска да се профилира като орган, издаващ препоръки, е, ще трябва да е, изготвя препоръките е, за всички органи на Европейския съюз. В противен случай просто ще е, трябва да преминем към процедура за освобождаване от отговорност, без да се съобразяваме с препоръките на съвета. Да, е, може би да подчертая още някои неща от казаното вече и да допълня с някои допълнителни мнения. Очевидно няма други изказващи се. Е, е, стана дума за различните функции е, и подготовката на предстоящата МФР. В някои случаи се налагаше прехвърляне на средства, пренос на средства от Кохезионния фонд към други, да кажем, европейски проекто, проекти. Тоест, ставаше дума за проекти, които са по-скоро общоевропейски, а не е толкова свързани с определена страна. Подобни решения играят една определена роля. Вчера сте започнали преговорите, както стана ясно от вашето експозе. Надявам се, че нямате намерение да е, окастрите програми, е, които са показали, че са успешни, че са свързани с е, определени територии, региони. Е, но също времено не е, се финансират от Кохезионния фонд. Смятате ли, че трябва да се запазят повече средства за Кохезионния фонд и възнамерявате ли да го направите по време на преговорите, да настоявате за това и е, Възнамерявате ли е, да продължите е, с финансирането на програми, които би трябвало да приключат до края на 2020 година? Имам предвид е, транспорта и конкретно механизма за свързване на Европа. Там има е, важни европейски проекти, трансгранични проекти за транспорт, за енергетика, за цифрова Европа. Много важно е да знаем, защото това ще се отрази и на начина по който ще гласуваме. И още нещо. Не е изненада, че по отношение на сигурността, гражданството, миграцията, не е изчислен висок процент на грешка от страна на Сметната палата, но също времено е, резултатите като че ли не са много задоволителни. Имам предвид най-вече е, обежище, е, беженци, мигранти. Каква е гледната точка на съвета? Как препоръките и изискванията на Сметната палата ще се влеят в една а, действителна работа и активност. Виждаме процента на грешка и същевременно а, си даваме сметка, че става дума за проблеми. Какви са намеренията на съвета в това отношение? Um, thank you for, for, for your comments. On the... Да, благодаря за вашия коментар. По отношение на Кохезионния фонд, на, на механизма за свързване на Европа, мога да кажа, че това е приоритет за румънското председателство. Ние се стараем да получим мандат от съвета и да започнем преговори с парламента. Трябва да подчертая, че в рамките на е, кохезионната политика и на е, механизма за свързване на Европа се наложиха е, известни преноси и прехвърляния. Да, отново стигаме до думичката Него Бокс, преговорна котия, защото нещата трябва да се обсъдят на базата на цифри с лидерите И в момента е, Европейският е, съвет се готви да започне дискусия именно за възможностите за прехвърляне на средства. Но, е, естествено, това е свързано и с съответното законодателно предложение и, така да се каже, преговорна котия по отношение на прехвърлянето на средства. Вие поставихте въпроса за сигурност, гражданство, беженци, миграция. От практическа гледна точка темата е изключително важна. Сметната палата трябва да продължи работата си. practically on the, on the heading 3. Uh, По функция 3 сметната палата в рамките на извадката, на одитната извадка, а, установява едно по-низко ниво и това се свързва и със съответната Процент процентна грешка. Съветът препоръчва да се включва в изчисленията подобен процент на грешка. Това е, така да се каже, препоръката за бъдещето. Um Председателката, нека да резюмирам. За да се спестят ресурси в годишния доклад се редуват по отношение на процента на грешки функция 3 и функция 4. Ако възприемем статуквото от преди, това ще има последици за работата на палатата и за нашата работа. С това приключихме дебатите с вас. Наистина високо оценяваме факта, че се отзовахте на поканата ни. Знаем, че не ви е лесно. Би ни се искало да отбележите въпросите, които поставихме днес тук, тъй като искаме да постигнем напредък по освобождаването на отговорност. Тази процедура трябва да се възприема еднакво сериозно от всички участници. Трябва да работим за тази цел. Благодаря ви още веднъж за участието в заседанието ни. Пожелавам ви успех по време на председателството. Благодаря. Благодаря ви за много ползотворните дебати днес. Ще си отбележа въпросите, които поставихте днес и ще ги изложа пред съвета. Радвам се, че сме еднакво загрижени по редица въпроси, както и че преследваме една и съща цел, а именно всяка година да се подобрява качеството на работата ни, така че палатата да излиза с становища без резерви. Председателката, благодаря ви и аз. Колеги, с гласуването ще започне в 10 часа, така че до тогава ще прекъснем. Да, ще направим почивка за кафе. В 10.00 ще започнем с гласуването. И моля да присъствате. Сега преустановяваме до 10 часа.

Yeah. We... Good morning. Good morning. Добро утро. Започваме с гласуването в 10 часа. Не можахме да започнем по-рано. Освобождаване от отговорност на Европейската комисия. Докладчица е госпожа Яла Сендер. Иска ли тя да вземе думата? Не, благодаря. Искам само да благодаря на целия ми екип. Много ползотворна бе работата ни, включително и работата ни с докладчиците в Сянка. Благодаря на секретарията на комисията ни, на екипа на групата на социалистите и демократите и на екипите на всички останали политически групи. Да се надяваме, че работата ни ще се увенчае с успех. Да, сега е моментът да се обединим. Изменения 3 до 6 за. Ще гласуваме електронно. Трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. The vote, the, the vote is closed. Край на гласуването. Не работи устройството ли? Използвайте друго тогава. Okay. Yeah, we start again now. The vote is прегласуваме. Моля, гласувайте Изменение 3, 4, 5 и 6. We have uh, uh, three, four, five, six. Yeah. Yeah. 3, 4, 5 и 6. Господин Клинц трябва да гласуват. Вие сте единственият, който все още не е гласувал. Благодаря. Край на гласуването. 20 гласа против, 2 гласа за. Изменение 1. Създигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Yeah. Yes, we can check that. Да, можем да проверим по това изменение. Но няма проблем с гласуването.

Край на гласуването. 20 гласа за, 2 гласа против. Освобождаваме от отговорност. Продължаваме с резолюцията. Коя страница е това? Point 9. Motion for a resolution. Точка 9. Предложение за резолюция. Така е оказано в списъка ви за гласуване. Първо гласуваме по компромисите, а след това ще гласуваме по останалите изменения. Намерихте ли проекто резолюцията? Точка 9. Компромисите. Точка, страница 6 или страница 7? Page 6 or page 7?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 против, въздържали се, отхвърля се. 46. 45. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа против, 5 гласа за, 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Check, check is over. Край на гласуването. Приема се. 49 за. Извинете. Отпада. 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51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 76-то беше отхвърлено. 77 за. 77 за, против, въздържали се. На електронна проверка по 77. Край на гласуването. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 с устно изменение, няма възражения. За, против, въздържали се, Нека проверим и по 79. And it is, yeah. Check is over. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Не гласуваме по него. Техническо изменение. 81 и 82 за. Против. Въздържали се. Приемат се. hat. 84 за, против, въздържали се. Нека проверим по 84. Край на гласуването. Отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема с 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 90? Can we check 90? Електронна проверка по 90. Един глас повече от социалистите и демократите. Yes. Yeah. Check no. No, no, yeah. It's a, yeah. It's adopt. Yeah. Приема се. Приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 97. 97 за,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се. Нека проверим по 117. Still one missing. Липсва един глас. Check is over. Край на гласуването. Приема се 118 за, против, въздържали се. Приема се 119 за, против, въздържали се. Приема се 122 за в две части. Първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част за, против, може ли да проверим по втората част? Отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125. 124 отпада, 125 за, против. Нека проверим по 125.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 147, 148 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 152? Приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 и 157 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 160? Край на гласуването. Приема се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 164 с устно изменение. Устното изменение се отхвърля. Гласуваме само по изменението. За, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, приема се. 166 не се гласува, 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 в три части. Първа част за, против, въздържали се, може ли да проверим по първата част? Мисля, че се приема, но не съм сигурна. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 184 за, против, въздържали се, приема се 185 за, против, въздържали се, приема се 189 в две части. Първа част отпада, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Отделно гласуване по параграф 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, приема се. 202 с устно изменение. Няма възражения за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, приема се. 205 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против. Може ли да проверим по 206? Извинявайте, то отпада. Извинявайте, 207 за, против, въздържали се. Приема се 208 за, против. Може ли да проверим 208? Край на гласуването приема се. 209 за, против. Нека проверим по 209. Не всички вдигат ръка. Приема се. Благодаря. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 212? Still one missing. Липсва един глас. Край на гласуването. Приема се. 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, 214, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 215 електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да проверим по 223? Uh, приема се. 224 за, Не, 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 226 и 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, Приема се. 235 за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 238? Приема се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Може ли да проверим? 241. Check this Край на гласуването. Приема се 242 за, против, въздържали се. Приема се 243 за, против, въздържали се. Приема се 244 за, против, въздържали се. Приема се 245 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 249 за, против, въздържали се. Приема се 250 за, против. Нека проверим по 250. Приема се. 251 за, против, въздържали се. Извинявайте, 251 отпада. Yeah. 250, but 251. 252. 251 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против. Може ли да проверим по 271? 271. Край на гласуването. Отхвърля се. 272 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към гласуванията по предложение от комисия Фет 1 за, против, въздържали се, Извинявайте. Отпада. Афет 4 за, против, въздържали се, приема се. 9 1 до 9-6. Гласуваме анблок. 9-1 до 9-6. За, против, въздържали се, приемат се. 9-7 за, против, въздържали се, приема се. 9-8 за, против, въздържали се. Може ли да проверим ДВ8? Извинявайте, отхвърля се. Ясно е, че се отхвърля. Съжалявам. Отхвърля се 9-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-10 за, против, въздържали се. Може ли да проверим 9-10? Приема се. 9.11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9.12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 9.13 за. Против. Въздържали се. Прие... Отхвърля се. 9.14. Ще проверим по 9.13. Моля, гласувайте. Yeah, it is adopted. DB14. 9.14 за, против, въздържали се, приема се 9-15 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 17 за, против, въздържали се, приема се 9.18 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 19 за, против, въздържали се. Нека проверим 9.19. Приема се, мисля.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 NV12 до NV15 за, против, въздържали се, отхвърлят се 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се Тран 3 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 в две части за, първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Тран 14 за, против, въздържали се, отхвърля се 15 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, приема се. Реджим 6. Реджи 10 за, против, въздържали се, приема се. Агри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Анблок Агри 5 до Агри 10. Може ли? Да. За, против, въздържали се, приемат се. Агри 13 за, против, въздържали се. Приема се 14 за, против, въздържали се. Агри 14 за, против, въздържали се. Приема се 15 до 18 анблок, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Пеш. Пеш 3 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Култ. Едно за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 и 5 анблок. За, против, въздържали се, приема се. 6 и 7 анблок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 ФЕМ 1 до 4 амблок за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се 6 за, против, въздържали се, приема се. Може ли да проверим? ФЕМ 6. Край на гласуването отхвърля се. ФЕМ 7 за, против,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 Моля, кажете им. ФМ 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФМ 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст на резолюцията с приятите изменения. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Поздравления за докладчика. Наистина благодарим на Инес за всичките компромисни изменения, които значително улесниха гласуването. Гласуваме по специалните доклади на Европейската сметна палата. No, okay. yeah. Иска ли докладчика да вземе думата? Не. Добре. И искам да благодаря от сърце на Европейската сметна палата. Благодаря и на съдокладчиците, на докладчиците в сянка за тези специални доклади. Надявам се през следващия мандат да работим по-лесно с тези специални доклади. Дано да постигнем резултат. Председателката мога само да се съглася с казаното от вас. И така, изменения от 2 до 5. От 2 до 5. Не.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 Седмо изменение, нека проверим и него. Съжалявам и мисля, че се приема, но има променливо мнозинство. Да, приема се. Да, извинете. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за. Да, проверяваме осмо изменение. Осмо. Още един глас липсва. А, да, нека проверим. А, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Дванайсето за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то за, против, въздържали се, приема се. 18-то за, против, въздържали се, приема се. 19-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то с устно изменение на две части. Няма възражения.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 37 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 152 с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 50-то. Да, 49-то. Проверяваме. Начало на проверката. Приема се. Извинете. Съжалявам. 49-то се приема. 50-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 52-то за. Въздържали. Отхвърля се. 53-то за. Против въздържали се, отхвърли се. 54 за, против, въздържали се, отхвърли се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 56 изменение за, против, въздържали се, приема се. 57 сусно изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ако обичате, е, целият доклад в изменение му вид с поименно гласуване. Край на гласуването. 21 срещу 3. Поздравявам докладчика. Продължаваме с освобождаването от отговорност на парламента. Докладчика ни е госпожа Шмидт. Не иска ли докладчицата да вземе думата? Не. Amendment. Is everybody able to continue? Е, всички ли могат да продължат гласуването? Първо изменение, второ. Първо и второ. Е, по отлагането на освобождаването от отговорност. Едно и три, извинете, казва председателката. Да, едно и трето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по освобождаването от отговорност, начало на гласуването. Край на гласуването. 21 срещу 4. Благодаря. Сега пристъпваме към резолюцията. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се. Може ли да проверим пето изменение? Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да. Десето изменение, нека проверим. Край на проверката. Отхвърля се. Компромисно изменение второ за, против въздържали се, приема се. 13-то изменение за против въздържали се приема се. Компромисно изменение 3 за против въздържали се приема се. 16-то за против въздържали се. Нека проверим 16-то изменение, ако обичате. Отхвърля се. 17-то изменение за против въздържали се приема се. 21 то изменение за а, извинете, извинете. Съжалявам, да. Абсолютно. Да. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 и 23 за, против, въздържали се, приема се. 24-то е, е, с, с недопустимо позоваване на член за против въздържали се отхвърля се. 25-то за против въздържали се приема се. 26-то е, за против въздържали се приема се. 27-то за отпада. Всъщност 28 за, против въздържали се приема се. 29-то изменение за, против въздържали се приема се. 30-то изменение за, против въздържали се отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 30... Да, проверяваме 31 изменение. Да, край на проверката, приема се. 32 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 5. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но все пак нека проверим. Компромисно изменение 5. Приема се. Добре. 37 изменение за против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 изменение за. Е, май отпада. Да, отпада всъщност. Да, отпада. Не. 39 изменение за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 39 изменение? Приема се. 40-то отпада. 41-во за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42-ро за. А, всъщност то е разделено на две части. Ако обичате 42 на, първа, на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се. Може ли да проверим 52-ро изменение? Край на проверката. Приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се. 53-то изменение е, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се. Приема се. 55-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 нека проверим. Приема се, съжалявам. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се. Можем ли да направим проверка? 58. It is rejected. Отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 61. На 60 отпада, сега 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 61. Отхвърли се. 62. За. Против. Въздържали се. Можем ли да проверим и 62? 62. Проверка. Приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 отпада. 70 за, против, е, въздържали се, приема се. 71 разделно гласуване, две части, първо част за, против, въздържали се, Налага се проверка. Моля, гласувате. Струва ми се, че се прие. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73. За. Против. Въздържали се.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 Приема се 80 за, против, въздържали се. Приема се 81 за, против, въздържали се. Отхвърля се 82 за, против, въздържали се. Приема се. Добре, съгласна съм. Проверка по 82. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се. Приема се. 88. А, има искане за поименно гласуване. Добре. Единственото поименно гласуване, да. С основнесено изменение или без? Без основнесеното изменение. Моля го да гласуваме. Да. Край на гласуването. Отхвърля се. 89 до 91 за, против, въздържали се. Приема се. 92 за. Против, въздържали се. Приема се.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 101 за, против, въздържали се. Проверка по 101, моля. Да, имаме едно непрекъснато променящо се мнозинство. Интересно. Приема се 102 за, против, въздържали се. Приема се. 103 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка по втора част на 103-то изменение. Моля, гласувайте. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 за, против,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 Приема се. 110 за, против, въздържали се. Приема се. 111 за, против, въздържали се. Налага се да направим проверка и тук. когато една политическа група не участва в гласуването, вече резултата не е ясен. И така приема се. Добре. Преди това не бе ясен резултата. А сега 112. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113. За. Против. Въздържали се. Моля да проверим 113. Adopted, but... Струва ми се, че се прие. Отхвърли се. Хм. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Моля ви да направим проверка по втората част на 115. Втора част 115. Проверка. Край на електронното гласуване. Приема се. 116 с устно внесено изменение за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се,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 125 проверка. Отхвърля се. 125 се отхвърли, 126 сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим 127. Гласувайте, моля, електронно. Приема се. А, ето, <laughs> моля ви, гласувайте е, така ясно. Придържаме се към резултата. 127 се прие. 128 отпада. 129 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 отпада, 140, не, 146 отпада, 147 се отхвърли, 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 Компромис 9. За, против, въздържали се. Приема се. 166 за, против, въздържали се. Да направим проверка, моля, по 166. One, 166-то изменение. Отхвърля се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Проверка по 170-то изменение. Отхвърля се. 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 172 за. Против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 176 за, против, въздържали се, приема се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 и 179 заедно за, против, въздържали се, приема се. 180 за против въздържали се приема се, 181 се приема, 182 за против въздържали се приема се, 183 за против въздържали се отхвърля се.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 Искате ли да проверим 194? Много ви моля. 194 отхвърля се. 195 са против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме по цялата резолюция, по именно гласуване. Моля, режим на гласуване. Все още липсва един, един глас, да. И можем да кажем, че се приема резолюцията. Благодаря на докладчика за добре подготвения и списък на гласуване. Благодаря. И сега ще гласуваме по освобождаване от отговорност от бюджет на Европейския съюз 8, 9, 10, 11 ЕФР. Марко Валия, докладчик, той отсъства. Моят колега се извинява, не може да присъства тук. Той в момента трябва да участва в заседанието на ЕКОН. Но благодаря на всички, които са участвали активно в работата по този, това досие. И така, започваме. Изменение 1 и 2. Кой е за, против, въздържали се, е, е, отхвърля се 3. За, против, въздържали се, приема се. И сега решението по е, освобождаване от отговорност. Моля ви по именно гласуване. Край на гласуването.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 Становището на комисията 9, 9, 3 за, против, въздържали се, приема се, 9, 4, първа част за, против, въздържали се, приема се, 9-5 за против въздържали се приема се, 9-6 за против въздържали се приема се, 9-7 за против въздържали се приема се, 9-8 за против въздържали се приема се, 9-9 в9 се прие, 9 за, против, въздържали се, приема се, 9-11 за, против, въздържали се, 13 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, е, въздържали се, приема се, 16 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да гласуваме блок от 9.17 до 26? Не, до 22.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 И така, както обикновено, накрая заключителното гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. Да. Поканих координаторите на извънредно много кратко заседание – така че приключихме с заседанието на комисията за тази е, сутрин. Ще се видим отново след обед, за да гласуваме по освобождаването от отговорност на агенциите, смесените предприятия и другите институции. Така ще помоля координаторите да останат в залата. Останалите е, могат да напуснат залата. Приключваме и с излъчване.